Euh, Драги колеги, нека да започнем работа. Е, преговорите между докладчиците, докладчиците в сянка, групите продължиха част от нощта. И е, както и изказахме пожеланието вчера след обед, ще можем да приключим тази сутрин с гласуването. Няма по всички въпроси споразумение постигнато, но в крайна сметка това е и задачата на гласуването – да реши мнозинството. Както беше предвидено вчера, предлагам да започнем с гласуване, което не е свързано с бюджета, но става дума за проекто препоръката за второ четене на решението за гарантиране на заемите на Европейската инвестиционна банка извън територията на Европейския съюз. Докладчик е Ивайло Фин заместник-председател. За съжаление не може да бъде днес тук. Знаете, че е, в момента е ангажиран с предизборната кампания в България, но многократно той е, е, ни изложи многобройните тристранни срещи, трудни, мъчителни, но с положителни резултати. С съвета, с делегацията на парламента, постигнато беше политическо споразумение и днес трябва да потвърдим това споразумение. И така, предлагам комисията по бюджета да гласува това предложение кой е за? Салвадор. Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Благодаря ви. Така тази препоръка се приема. Сега се връщаме към големия документ с измененията. И както беше решено вчера, страница 149, 3b. 149-та страница на английския вариант. Таблицата за гласуване, надявам се, че пред всички вас. Всеки е, си носи електронната карта. Готови сте. Така че нека да започнем. На страница 149, горна част, подготвителни действия. 41.86 е първото изменение. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се. 47.57. Само коментари. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Зелените се въздържат. Приемат се коментарите. Следващ ред. Две изменения, идентични. 4189. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят. Следващия ред. 226-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. На следващата страница пилотен проект отново. 41.92. Първото изменение, по което да гласувате, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230. Комисия по култура и образование. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Както и двете следващи изменения, които а, са идентични. След това 4905. Трябва да се гласува по коментарите. Казват ми, че е НП има устно изменение или не? Не. Не е НП, а докладчика. Госпожо докладчик, какво ни предлагате тук като устно изменение? Allora, l'emendamento orale è l'inserimento dopo la parola да се включи след е, тренинг да се включи Education Media. E poi aggiungiamo anche questa, no? Uh, anche questa aggiungiamo. Езика на медиите като средство на обучение. tutto. un'altra parte che è allegata oggi alla lista di voti. И още една част, така ще ви я прочета. Отново става дума за същото изменение. Ще го прочета доста дълъг текст. Be devoted to the funding of the festival or minority theaters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 also give full meaning to EU principle, which undoubtedly give linguistic minorities and their culture a high value. Добре, благодаря ви. И бележките ще се изменят с включване в първата част. Use and това, което ви казах за включването на езиците и добавяне на текста, който ви изчетох току-що. Има го във вашия документ като приложение. Т.е. включване на част от фраза и текст. Да, тези две устни изменения обхващат различни аспекти. Може ли заедно да ги гласуваме? Не. Добре. Първото устно изменение – включването на... Фавер. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Двама души, въздържали се. Първата част се приема. Втората част... Euh, Кой е за? Кой е против? Добре, ще събудим сега електронната машина. Моля, гласувайте. 32 души присъстват с картите си. 33-ма. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 16 против, така че втората част не се приема. И така, знак за европейско наследство, пилотна схема, пилотен проект 4193 на господин Хартон, медия 2 и 7. Мобилност на хората на изкуството, нали е пилотен проект това? <laughs> Господин Жавел не се е събудил лош. 41.93 на господин Хартон. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото също. 41.95. Кой е за, против, въздържали се. 231 докладчикът е за. Против, Какво правят социалистите? Въздържали се 231 се приема. D'accord. Alors, nous passons maintenant. Сега преминаваме към специални ежегодни събития. Има компромисно предложение, което обхваща 8 изменения по отношение на цифрите. Всъщност всичко обхваща. Целият този ред по отношение на сумите е обхванат от предложение, компромисно предложение. 1 милион 500 хиляди поети ангажименти, 2 милиона 700 хиляди плащания. Нали? За милиони става дума, не за милиарди. Годмани се танки. Окей, Добре. Нали? За това става дума. Кой е за? Говорим за сумите от компромисното предложение. Кой е против? Въздържали се? Няма. Приемаме тези суми. Сега има бележки обаче. Коментари по 60. Кой е за? Можем ли анблок да гласуваме бележките? А, не. Не, още по-просто, отколкото мислех. А блок гласуваме по е, всички бележки. Кой е за, кой е против? Господин Артон. Въздържали се? Приемат се и бележките. Поздравления! А, ah, d'accord. Donc, en tout cas, euh, donc pour ce qui est... Е, във всички случаи въпроса с специалните ежегодни събития е решен. Но господин Жавел междувременно а, ми напомня, не че той е спял, аз спях и ме събуди и се връщаме на по-горе. Пропуснах изменение 4192 на господин Артонг по знака за европейско наследство. Така че, моля, гласувайте за това изменение. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се това изменение, но така или иначе трябваше да гласуваме по него. И така, връщаме се отново а, към пилотните проекти. Младеща в действие по този ред. Първо, 174 на Комисията по външни работи. Е, изменение, което има доста голям характер на компромис, така че първо ще гласуваме по сумите, след това по бележките. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? 174 е прието и всички останали изменения младеща в действие, що се отнася до сумите, падат. Но трябва да гласуваме бележките на 174 докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма. Приемат се и бележките. Следващ ред 238, подкрепено от докладчика, кой е за, кой е против. Благодаря, въздържали се, приема се. Следващ ред 748 на групата на зелените не се подкрепя от докладчика. Кой е за зелените, кой е против, останалите, въздържали се, отхвърля се. 239 подкрепено от докладчика. Кой е за, кой е против, консерваторите, господин Гатон. Въздържали се. Благодаря. Приема се. Сега преминава към 4477. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Мултимедийни действия. Първо има изменения свързани с сумите. Казват ми, че имаме общ компромис, обхващащ всичко. Така, по резерва, компромисното предложение. И така, докладчика ще му поправи, ако бъркам. Има компромис при е, поетите ангажименти 26 милиона, а като плащания 24 500, но 4 милиона и 500 хиляди поети ангажименти като резерв и 400 милиона като плащания. Това ли е? Добре, нека да гласуваме по тези суми. Кой е за, кой е против? Благодаря. Въздържали се. Това е за сумите с съответния резерв. А, бележките. Има компромис. Кой е за него? Благодаря. Против. Въздържали се. Да, същото мнозинство. Lequel Ici, d'accord. OK. Alors, nous passons... И така, следващата страница, 156-та, информация за медиите, този ред. Ако се надхвърли проекто бюджета по този ред, Просто надхвърляме разрешение марш категорията. Именно за това, за 222 изменение и двете следващи, които са идентични, те не се подкрепят от докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Единодушно. Но трябва а, да гласуваме по резерв. Не, всичко това отпада. Добре. Да, щеше ми се да го гласуваме, но щом не може, няма. След това имаме пилотни проекти, информационни центрове 4602, докладчикът е против, кой е за? Благодаря, против. Въздържали се, отхвърля се. 4286 на Гайер. Докладчикът е против. Кой е за? Господин Гайер. Кой е против? Всички останали. Съжалявам, колега. Отхвърля се вашето изменение. И има бележки по 351, подкрепени от докладчика, кой е за, против, въздържали се, приемат се бележките. Сега... Минаваме на следващия ред. Ok, bon. Alors, je soumets euh, le 350. 350. Това е създаване на нов ред. Какво ще ми посъветвате, госпожо докладчик? Е, е, Амблок ли да гласуваме или не? 350 е дублирано по погрешка, така че можем да гласуваме заедно, за да спазим формалния характер на текста. Няма проблеми, нека да гласуваме блок. Тоест, 350, казва председателя, от ред 02 и 350 от ред 0201. И има 350 0202. Тоест това е втората част на 350. Ако го приемем обаче, ще влезе в категория 5. И казвате, можем да гласуваме блок 4. Добре, разбрахте ли? Аз не разбрах, ама ви изявно сте разбрали. Добре. Кой е за? Кой е против? Задържали се? Добре, приема се. И така, първите две изменения остават тук на този ред, в тази категория 3B. А последният ще бъде вписан в категория 5. А сега пристъпваме към да общуваме на тема Европа в партньорството. 10.05. Е, Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46.16. докладчика против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 352 и резерв. Кой е за? Тук са засегнати цифрите с включване в резерв. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 41.99 на Хартон. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Европа за гражданите. Много изменения, господин Хартонг. 42.00. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 347. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 747 отпада. Имаме пилотен проект, но трябва да гласуваме Дом на Европейското гражданско общество. 4201 изменение господин Хартон. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. След това имаме подготвително действие. Изменението господин Пита Ван Дален отпада. Отново подготвителни действия. И следващото гласуване 4203 на господин Хартонг. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Господин Ван Дален <laughs> изчезна. 468. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И на Юта Хаук, съответно също е, се приема. Следваща, следваща реч. Отхвърля се на Хартон следващото изменение. Вандален отпада. Действие на Съюза в областта на здравеопазването. По здравеопазването има коментари. Лашо Сурян е докладчик, кой е за коментарите. Против. Въздържали се. Май ще трябва да направим електронно гласуване. Благодаря. Моля, гласуваме електронно 4769. Гласовете, гласовете, трима още явно спът. Не са се събудили, толкова спозна е за тях. Край на гласуването. 15 за, 19 против. Коментарите на господин Сориан се отхвърлят. 4204 на Хартон. Кой е за? Против. Сдържали се, отхвърля се. Отново изчезват сменето на Вандален. 4204 на Хартон. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 45-67. 467, извинете. За, против, въздържали се, отхвърля се. Юта Халк също е такъв случай. 43-44, госпожа Люпаж, резерва. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. След това има пилотен проект, няма да гласуваме. Гласуваме по 741 на социалистите. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И приключихме с категорията 3B. И сега стигаме до интересната категория 4. вис президент За голямата и очевидна радост на заместник-председателката. И така, гласуваме в блок първо цялата таблица с цифрите. В момента ви я раздават. Коментар, линк, Est-ce que tout le monde a le tableau? Hein? Всички ли получиха таблицата? Всички ли получиха таблицата? Това е в документ, на който пише supplementary досие. Tout le monde a sous les yeux. Всички би трябвало да го имате вече пред очите ви. Само цифри има там. Има някои изменения с цифри забележки. Ще гласуваме забележките ред по ред след това. А що се отнася до цифрите, ще гласуваме амблок. Разбирам, че има политическо споразумение за а, да се подмогнат 193-те държави в ООН, включително и Палестина, и Ватикана и така нататък. И Андора, разбира се. И така. Кой е за таблицата с цифрите? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Благодаря. Цифрите се приемат. Поздравления за докладчика и групите за това споразумение. Така, сега тук има един друг един друг документ. трябва обаче да процедираме ред по ред, така че сигурно ще бъде много дълго. Изменение 563 и двете идентични изменения. Кой е за? Против. Гос... Въздържали се. Тези изменения се приемат. 41.87. Господин Хартон, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 46, 46 на Сурян. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 4026. кой е за? Въздържали се? Приема се. 10,52 на Гуе, е кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 46-31, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 43-32 на Бузочил. кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 10-20 на кое? За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 167. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 10.07. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 508. Кой е за? Докладчик е за. Не бил против. Интересно. Герн. Нека само да кажа, че има грешка в списъците. Това е единственото гласуване, където ние не следваме докладчика. Да. Разбирам, че това е гласуване по Тибет. Докладчика е за. Кой е за? Либералите, зелените. Кое? Кой е против? Останалите. Госпожо докладчик, съжалявам. Мнозинството са против. 142. Кой е за? 182, е, извинете против, въздържали се, приема се. Другите две биват приети. Вандален е, отпада. Кой е за? Идентичното изменение на Вандален. Против. Въздържали се. Приема се. Сурям. Кой е за? Против. Е, НП е за. Против. Казахме останалите. Отхвърля се. 47-67, коза е Против? Въздържали се? Отхвърля се. 43-62, коза е Против? Тук ще имаме електронно гласуване. Гласуваме 43-62 на Гуалтиери. Докладчикът е за. Някои явно още спят. 18 за, 21 против. Не се приема. 183 с устно изменение, където се казва поне 1 милион. Да се зачеркнат 10 милиона. И 43 63 на Вантален, пак с устно изменение. Кой е за Вандален? То 84 в две части. Първата част мерките е в областта на стабилността. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втората част от мерките до помощ за жертвите. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 185 на афеца. Против. Въздържали се. Приема се. Следващите са покрити. Гарига и така нататък. 43.30 на госпожа Краца. Докладчикът е за. За. Прочи. Държали се. Приема се. 45. 55 вандален. Той е съвместимо. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 176. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 44 съвместимо докладчика не иска. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 187 е, нафет съм за. Против. Въздържали се, приема се. Така че Гарига и всички останали ще бъдат доволни. 188 нафет за против, държали се, приема се. 16-18 на зелените. Кой е за? Две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за. Гласуваме по втората част на това изменение. Моля, гласувайте. Ah, а тези, които са спали, са се събудили. Виждам 13 за, 25 против, двама въздържали се. Втората част не се приема. Афет. Отново гласуваме само първата част. Тъй като втората част се покрива от първата част на предишното изменение, което приехме. И така, първата част на Афет за, против, въздържали се, приема се. 47,70 на Шуриан. Кой е за? Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 176 на Афет. Кой е за? Против. Господин е Против. Има право. Въздържали се. Приема се. 190 на Афет. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 47 71. Кой е, е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 520 на зелените, съвместимо. И докладчика е против. Кой е за? Против. Задържали се, отхвърля се. 518 на зелените, две части. Първата част, докладчика е за, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втората част за, против. Същото мнозинство, но все пак ще го проверим електронно. И така, втората част на 518. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Така, всички са спали, но са се събудили. 41 гласували, 14 за, 26 против. Предполагам, че и за следващите гласувания по 518 ще е така. 191 на Афет в две части. Първата част докладчик е за. Е за, против, въздържали се, приема се. Втората част се покрива. 44-56 на Вантален. Докладчика не харесва първата част. Гласуваме първата част. Кой е за? Против. не се. Отхвърля се. Докладчика харесва втората част. Кой е за втората част? Сусното изменение. За да заменим 10% от така нататък. Кой е за? против, въздържали се. Втората част също се приема. 520, което е съвместимо. Но докладчика не го харесва. Кой е за? Против. Започвам отново. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 192 на за изменение да се залечи поне 30 милиона. За, против, въздържали се. Приема се. 520 на зелените е съвместимо, но докладчика не го харесва. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следващата страница. 518 пак на зелените. Предполагам, че ще бъде също мнозинство. Първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Кой е за? Втората част? Против? И така, втората част се отхвърля. 193 нафет. Само първата част гласуваме, втората е покрита. Докачика е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втората част е покрита. 194 на Афет. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 44-58 вандален съвместимо, но докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 253 на Инта. Докладчик е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 44,59 на Дален съвместимо. Кой е за? Против. Отхвърля се. 10.35 на Гоем. Докачика е против. Кой е за? за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 513 на зелените докладчика за първи път е с зелените. Кой е за? Против? Всички са против. Никой не обича зелените. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте по 513 изменение. Петер, генерал. Le vote est ouvert. Les collègues votent. Гласувайте, гласувайте. Някой явно ще спи, толкова спозе за него. 20 за, 20 против. Ами този, който е спал, толкова спозе за него. Не се приема изменението. Но, 519 то шанс отново за зелените. Всъщност предлагам всички 519 на зелените да се гласуват е, амблок в две части. Първата част на 519 чека е за. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част. За. Против. Ще го проверим електронно, но все пак мисля, че се отхвърля. Моля, гласувайте. Гласувайте, гласувайте един пак спи, един пак спи да се събуди. Не, не ще да се събуди. Край на гласуването. 15 за, 24 против, отхвърля се. И така, 42-23 на Хартонг. Докладчик е против. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 38-9. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. И така отпада 4773 на Шурия. Но не и на комисията по жените. 54. Тяхното изменение е съвместимо. Кой е за това изменение? Против? Либералите против жените. А. Но изменението се приема. 15, 519. Е, Можем ли да кажем, че се покрива от предишното гласуване? Зелените приемат ли го? Добре. Приемат го. Няма да гласуваме повече по него, което ни води до 4777 на Шурян. Докладчика е против. Кой е за? Против. Нека да го проверим. 47-77 журя. Моля, гласувайте. Lentement. D'autres se sont endormis. On arrête le vote. Tant pis. Край на гласуването отвърля се. И така, трябва да гласуваме следващото на Шориан. 47-63. Кой е за? Контр против, въздържали се, също мнозинство, отхвърля се. 518 на зелените. Предполагам, че същото мнозинство въжи, но все пак нека да го гласуваме. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Втората част. За? Против? Първата част се приема, втората се отхвърля. 519 смятам, че вече сме го покрили с гласуването. Първата част се приема, втората се отхвърля. Така ли да го прочитаме? Да, добре. 171 нафет и другите, които са идентични. Докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 196 нафет, за, против, въздържали се, приема се. 175 нафет. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И следващото отпада, защото е идентично. 4609, което е съвместимо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Приключихме с категория 4. Alors, nous revenons. Сега. <clears throat> Връщаме се към началото на списъка за гласуване. Минаваме към категория 1А. Там нещата са много чувствителни. Bien. Mes chers collègues, pour Monsieur, Monsieur Lavia a demandé la parole. Господин Лавия поиска думата. Господин а, председател, трябва да уточниме нещо по една от точките, които гласувахме. А, гласувахме пакета за специални събития или изваредни събития. Казахте, че ще гласуваме целият пакет, но според секретарията сме гласували няколко, някои от инициативите, а не целият пакет. All package. А? Целият пакет ли? So, ah, Francesca. Alors, notre rapporteur Докладчика обяснява в момента на Джовани Лавия, пък аз искам да ви обясна на вас, че що се отнася до специалните събития, са постигнати два компромиса. Цифрите се гласуваха амблок и един компромис за всички е, забележки, които на, на, на практика заместват всички изменения. Така че мисля, че нещата са ясни. Naturellement, le compromis n'a pas repris, additionné. Естествено, в компромиса не са, не са включени всички забележки, залегнали в измененията. Просто компромиса замества, обединява по, по същество. А сега минаваме към гласуване на категория 1А. разполагате с документа, който е всъщност компромисния документ. Всички ли са готови? Сега ще гласуваме първо под блок 1 по из, изменения, отив, които отиват отвъд проекто бюджета. А след това ще разгледаме всяко отделно изменение, което е по плащанията. Значи под блок 1 за, против, Сдържали се, приема се. Сега aux amendements euh, particuliers. Ще разгледаме специфичните изменения. Изменението на АЛДЕ. Наред 020201 или страница 6 от е, таблицата за гласуване. А доколкото разбирам, Алде оттегля изменението си. Alors, oui, madame, madame euh, Jensen. Господа Янцо, ставаше дума за разделно гласуване, но ние наистина оттегляме нашето изменение. Значи можем да гласуваме изменение 323. Не. Не. Bon. Donc, il n'y a pas besoin sur le sous... Значи, това беше по подблок номер едно, така ли? Bon. Alors, bon, donc, je comprends que sur la ligne 02, 02, 01... Значи, по 020201 няма да гласуваме. Но 0204-0102 на страница 12 от общия списък за гласуване се намира изменение на обединените левица, ако не се лъжа 933 по плащанията. само върху плащанията. Това изменение третира само плащанията. Докладчикът за... Да, до... за... Не, докладчика е против изменението. Извинявайте, господин председател, не, не става дума за изменение на а, Обединената левица, а изменение на НП. А Обединената левица иска да го гласуваме на части. Т.е. ГОЕ иска само да се гласува на части, а НП е внесло изменението ми. Аз пък не разполагам с е, номера на изменението. 777, казва председателят. Е. Нищо не разбирам. Какво трябва да гласувам? Dans l'ordre. Bon, alors, je... Наред, добре, наред. Тогава, Security Research изследвания в областта на сигурността 0102. Изменението на Обединената левица по плащанията. Докладчика не приема това изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. В такъв случай 46 86 на Обединената левица, да, за, против, въздържали се, отхвърля се със същото. И... Изменението на госпожа Въртман. За, против, въздържали се, отхвърля се също. И, и сега 777, което по принцип би трябвало да бъде прието. За, против, въздържали се, приема се. Значи, по плащанията остава изменение 777. Разбирам, че Алде оттегли изменението си на 030403 и минаваме на страница 47. И тук го е също иска отделно глас, раз, разделно гласуване. Значи, започваме отново с измененията на Обединената левица 959 и 4686 за против Отхвърля се. Така. Преминаваме на 785. Докладчика е за. За. Да, докладчика е за. Против. Въздържали се. Значи поплащанията остава изменение, компромисното изменение. И така сме решили блок 1. Сега по подблок 2. Първо гласуваме поетите ангажименти. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Обаче по плащанията има искания за отделно гласуване. Алде е, все още ли иска разделно гласуване? Да. В такъв случай трябва да се върнем на страница 26. Страница 26. И започваме с 713 на, на социалистите. Докладчика е за. Кой е за? Против? Отхвърля се. Сега 389-то изменение. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И това е начин 040501, другите отпадат. Имаме и искане за разделно гласуване за плащанията, страница 38. 080202. Опитвам се да видя къде е. L'amendement 956. Първо 956 на Обединената левица. За, против, въздържали се. Отхвърля се 618 за, против, въздържали се, приема се. Значи по плащанията тук а, гласуването се счита за прието и това е основно. Под блок номер 3. Също така гласуваме компромиса на под, по подблока, кой е за. Малко са тези, които са за. Против. Против. Отхвърля се. Трябва обаче да, да направим отделно гласуване за изменението на зелените на ред 08 2001 на страница 55 по Итер. Да, да, хитреците. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И значи можем да считаме, че плащанията са включени в целия подблок. Свършихме с подблок 3, сега останалите. можем да се задоволим с тази таблица. Значи 02020804 на транспортната комисия 6713. Докладчика е за, за, против. А, съжалявам, но трябва да гласуваме електронно, тъй като нещата не са ясни. Става дума за изменение 6713 на транспортната комисия. Вече сме 43-ма, всички ли приключиха 21 на 21, чудесно и един въздържал се. Отхвърля се изменение 47-26 на бюджетната комисия. Докладчика е за и устно изменение. Кой е за? Заедно с устното изменение за против въздържали се, приема се с устното изменение. На комисията по жените 62-20, докладчика е против, кой е за? Зелените и Обединената левица, другите са против, отхвърля се. Изменение 6073 на ИТРЕ, кой е за? Докладчика е за, против, приема се. 87-20 на консерваторите. Докладчика е против. Кой е за? Господин Бокрош и госпожа Вертмант Андресен. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Така, сега бю, бюджетни бележки. 102 на економическата комисия. Докладчика е за. Кой е за? против НП е, НП е, е против. А не, за. Добре, почваме от начало. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 814 за. Докладчик е за. Против, въздържали се, приема се. 323 отпада и 43-39 също. 395 на комисията по заето. Закладчик е за, против, въздържали се. Приема се. Следващото, следващото отпада. 4772 докладчик е за, против, отвърля се. 428 отпада. 533 на зелените докладчика е за. Кой е за? За, против, въздържали се. Приема се. 4365 на Галтиери, съвместимо, приема се. 397 на комисията по заетост, докладчика е за, прието е. 427 заето с... за против. Да проверим по електронен път. Става дума за 427. Започнете глас. Ouvrez le Жозе José <laughs> oh, oh. No, not secret ballot. Not secret. Не, не, не тайно, не тайно гласуване. Не, искаме да, да бъде ясно. Добре, почваме от начало. Али, вътре, вътре, вътре, вътре. Гласувайте, гласувайте. Гласуването приключи. 21 на 21 гласа. Отхвърля се. 533 на зелените. Приема се. Шурян с 47-75 за, против. Приема се. 43-63 на Галтиерик. Докладчика е за, за, против. Въздържали се. Приема се. 852 на левицата за, против по електронен път. Става дума за 952 на Обединената левица. Прекратете гласуването. 26 против отхвърля се. 724 докладчика е за, за, против, въздържали се, приема. 4503 на Вандален. Докладчика е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 277 на Итре. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4761 съвместимо. Докладчика е против. За. Против. Въздържали се. Същото мнозинство. 278 на ИТРЕ. Приемат се. 43,58 на Галтиери. Докладчик е за, за, против, въздържали се, приема си 725 на социалистите. Кой е за? С докладчика за, против, въздържали се, приема се 43,59 на Галтиери. Кой е за? против, въздържали се, приема се 726 на социалистите и демократи за, против, въздържали се, приема се 528 на зелените е подпаднало. Значи 528 изменение отпада, 529 на зелените докладчика е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 775 на НП. Докладчика е за, за, против. Господин Хартунг, въздържали се, приема се. 775 е, значи е прието, другите отпадат. Сега зелените 531, кой е против? за против. миш, тогава е електронно гласуване, тъй като става дума за ядрен, ядрена енергетика и тук става дума и за раз, раз, за избухливо гласуване. 8 за, 30 против. Отхвърля се. 964. Обединена левица. Кой е за? Против. Ами, на практика същото мнозинство отхвърля се. Да, да и нещата са ясни. 627 на Алде, докладчика е за, против, въздържали се, приема се, следващото също. 4165 на Хартунг отпада, 727. И устно изменение на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. 624 на Алде докладчик е за, против, въздържали се, приема се. И следващото също е включено. 966 на Обединената левица за израелската армия. Кой е против? За, против. Много са против. Социалистите се въздържат, т.е. против социалистите не искат да вземат отношение по военните въпроси. 730 на зелените, това се харесва на докладчика. Кой е за, против, въздържали се. Повечето социалисти се въздържат, отхвърля се. 714 на ЕКО, приема се. 112 на Екон. За, против. Приема се. И следващото е включено. 113 на економическата комисия за, против. Същото мнозинство. 813 на НП. Докладчика е за, за, против. Въздържали се. Приема се. 601 на Алде. Закладчика е за. Против. Въздържали се. Приема се. 973 на Обединената левица. Кой е за? Докладчика е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега Мари Кюри 4360 на Галтиери. Докладчик обича Мари... Мария Кюри явно. Кой е за, против, въздържи. Е, не, другите пък не обичат Мария Кюри. Господин Порташ. Всъщност прескочихме... А, не, не, то е, то е същото, същото. 315 на Итре. Не, не е едно, не е едно и също моето и на Обединената левица са еднакви, обаче не другото. А, отхвърля се. Не, не, съвсем честно ви казвам, отхвърляме. И тре. За, против, въздържали се. 4-5-7 либе за ромите. За. Социалистите какво мислят по въпроса? Става дума за 457. Социалистите нищо не мислят. Кой е за, против, въздържали се? Социалистите не участват. Приема се 536 на зелените. Става дума е, финансиране по полупризнак. Докладчика естествено е за. Против. Е, секса получава своите средства. Едно А. Приключили ли сме с едно А? Mes chers collègues, Скъпи колеги, ако, а, ако не млъкнете, ще ударя по главата заместник-председателката Халк. Или пък заместник-председател Деан. Но него ще го, ще го чукна по коремчето. Сега предлагам ви да минеме към пилотните проекти. Това е много бързо, а след това имаме 5 минути почивка и тогава ще се подготвим към другите е, раздели. Сега, по пилотните проекти имате, виждате, имате един отделен е, списък за гласуване, има Постигнато е споразумение между отделните групи, така че ви предлагам да гласуваме анблок и цифрите и коментарите. Защото в крайна сметка пилотните проекти е, на, на, на, на практика съществуват само чрез и поради коментарите. Така че ето сега Нека да гласуваме този документ, подготвителни действия, пилотни проекти и коментарите към тях. Кой е за? Против? Трима. Въздържали се? Приема се. Значи, пилотните проекти са прияти и одобрени. Приключихме с раздел 3, комисията и Франческа, можем да те поздравим. Така. Сега предлагам да 5-минутна почивка, за да се разберем по какъв начин ще гласуваме бюджета на другите институции. Суспендирам.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 Bien. Voilà, mes chers collègues. И така, драги колеги, нека да продължим работа. Сега нека да се съсредоточим, тъй като няма пър, е, пълно споразумение политическо по технологията на гласуване, така че ще трябва да в крачка да питам как ще гласуваме? Има и устнени изменения, някои групи са се споразумели. Разполагате с писмения текст. Ще се постараем бавно да се движим напред. Би трябвало до един час да приключим. Но Координаторите нека знаят, че ако приключим преди 12.30, те трябва да останат тук заедно с преводачите до 12.30, така че а, колегата Бьоге, който вчера сутринта а, се срещна с делегация на полското председателство по въпросите на ИТЕР, а, да изложи информацията от тази среща. проблема ИТЕР финансиране на надхвърлящия бюджета сума. Така че не си тръгвайте веднага, след като свършим с гласуването, а координаторите да останат. И така, сега. Отново голямата големия документ. Освен това, нека да имате под ръка устните изменения, които ви бяха раздадени с нощи тази сутрин. И на 215-та страница започваме с парламента. Заплати. 20.00 изменения на докладчика прилагане на Лисабонския договор, кой е за, кой е против. Благодаря, въздържали се, приема се. Останалите изменения са оттеглени по този ред. След това стигаме до деликатния въпрос с а, другите разходи, но нека да попитам докладчика дали имам блок да гласуваме или не а, този ред за пътните разходи. Благодари, господин председател. Нека да дам и аз малко разяснение. За да имаме максимална прозрачност, нека ред по ред да гласуваме компромисите така че нещата е, да са абсолютно ясни и прозрачни. В бюрото постигнахме компромисно съгласие, но не всички групи са напълно съгласни с този компромис. Така че нека да следваме списъка за гласуване, за да не се внася допълнително объркване. Така че това, което предлагам, е да следваме списъка на гласуване. Добре. До господин Бакрош. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Имаме устно изменение, което засяга 1.005 005 и 004. Имате текста на устното изменение, мисля. Мисля, че трябва да гласуваме по него. Първо, ако, ако нямате нищо против, аз бих предпочел да го заличим даде. Където се казва за 15% които трябва да бъдат включени в резерв и докладът да бъде представен на бюрото и на комисията по бюджета до края на март 2012. Този доклад трябва да разгледа възможността за прилагане на мерките с цел да се направят препоръки за евентуални спестявания в бюджета. Той трябва да включва мерки като гъвкав, а, използването на гъвкавата класа в самолетите, економическа класа и също а, промени относно а, разходите за пътуване в петък. Си, месье Бокрош. Благодаря, господин Бокрош. Геран. Just... Нека да добавя още нещо. Много важна добавка към към отчитането, където се казва да няма индексации от страна на бюрото към всякакви разходи за пътувания, включително и дневните. Това също е част от текста. Бихме желали той да бъде гласуван а, с устното изменение на господин Бокруш. И нека да кажа още нещо по метода за гласуване. Не се посочва напълно как ще се гласува тук. Затова трябва да бъдем ясни. Най-ключовите изменения за третото, 2057 на Фернандес. Нямаме проблеми с цифрите, можем да приемем цифрите, а също и за резерва цифрите, но тук искаме да гласуваме устното изменение вместо из... коментарите на докладчика. Това исках да уточня. И е, нашата група, заедно с консерваторите и реформистите, ще подкрепим устното изменение. Е, да, и други ме желаящи да се изкажат. Така, господин Бокрош и неговата група е, подчертаха, че ще има е, устно изменение по този ред във връзка с 870 и 1001. Имаме, той прочете този текст, имаме го и писмен вид. От социалистите ще се внесе устно, устно изменение, въпреки че те са съгласни с сумите, 2057 по това изменение. Господин Алваро, Елга и след това Елбордаш. Бордаш. Благодаря. Искам да добавя нещо по 2057, както Гьоран. Той не е според списъка. Бихме могли отделно да гласуваме коментарите и, и ако останалите изменения се гласуват и бих желал да има разделно гласуване, т.е. последната част, която се казва да се разгледат правилата за членовете, да бъде взета отделно, защото знам, не, не господин Бокруш, не че съм против, но знам, че това се включва и статута на членовете и искам да знам въобще дали бихме могли да вземем решение по този въпрос, защото тук говорим за статут на членовете, а там все още няма споразумение. Разбира се, бихме могли да разгледаме текста, но не знам дали имаме право да гласуваме по... преди да се вземе такова решение. Bien, merci, monsieur. Благодаря, господин Алваро. Разбрахме това искане за разделно гласуване. Елга. Благодаря. Господин председател, така както каза господин Бокруш, мисля, че правилно и също подкрепям казаното от Гьорън. Мисля, че нещата стават ясни относно съдържанието, а също и относно процедурата за гласуване. Благодаря. Хелга, сега господин Парташ. имам известни съмнения, свързани с първата част на бележката на Георан. Мисля, че това, което каза противоречи на предложението на докладчика. Докладчикът не е, предлага да се замразят е, пътните разходи, а да се е, намалят, зависимо от резерва. Това, което казва Георан, е замразяване. Замразяването е едно, намаляването е друго. Така че трябва отделно да се гласува защото не съм съгласен поне с част от това, което той каза, тъй като той каза да се замразят пътните е, разходи. Така че освен резерва от 15%, искам намаление. И те имам и устно изменение. А, писменно ли е раздадено? А, е, да, да път беше раздадено в писмен. Добре, докладчикът иска да отговори, но господин Ваган иска да добави нещо. Първо, Дерек. Засигурен съм, че докладчика иска да отговори, но аз също искам да говоря на господин Порташ. Е, относно това противоречие. Бихме могли да се споразумеем, Казахме, че искаме да запазим линията на 5%, но ние също смятаме, че дневните трябва да бъдат замразени. Но пък това си противоречи. Мисля, че няма да достигнем до никъде така. Ейде! Благодаря, господин председател. Е, това, което предлага социалистич... групата на социалистите е коментарът на Георан да се включи в, в бележките, не в е, е, обяснителната част. Защото някои групи ще гласуват за част от предложението, други против. Е, но не трябва да се премахне желанието да не се увеличават обещетенията. Докладчикът ще каже какви са заключенията му и какви са му препоръките за гласуване. Но доколкото аз разбрах, макар че нещата са доста сложни, всички устни изменения, които са предложени от различни изказали, с изключение на този на господин Порташ, се отнасят до 2057. Евентуално и на други изменения, но тогава ще ги гласуваме. Но давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател. Както казвах, казах, трябва да избегнем правните въпроси, но аз също имам съмнение дали в тази част, предателното, можем да променим правилата. Питам се дори, това е въпрос, това ми е първи мандат, така че се питам дали ще гласуваме по тази част, но сега има, някой иска да се промени това и да се гласува по бележките. Но, както ви казах, тези проблеми можем да ги решим в резолюцията. Тогава нещата ще са по-ясни. Това, което предложих нареда на реда с пътните разходи, повече от 5%, а, а Социалистите предлагат да се замрази, аз предложих 15% резерв. Всички се съгласиха с това, но а, при излагане на мотивите някои не са съгласни. И мисля, че това може да се реши а, в резолюцията. И а, това, което, по което се споразумяхме бюрото е 5%. 15% резерв е, докато бюрото представи проучване за всички видове пътувания. Мисля, че моето изменение обхваща и това на социалистите, защото са включени всички видове пътувания, какво може да се спести. И е, другите въпроси, е, всичко това може да се реши в резолюцията. Не знам е, дали може да се каже, е, правя устно е, изменение и то трябва да бъде гласуване преди изменението на докладчика. Това какво означава? Тогава няма да внасяме никакви изменения, всеки ще прави тук устни изменения, които ще се гласуват преди другите. Да, доста е объркващо това. Стремил съм се максимално да постигна консенсус – и след постигане на съгласие в бюрото, не знам защо, какъв е смисълът на помирителните заседания. Мисля и повтарям отново, в резолюцията може да бъде решено това и това ще има по-голяма сила дори а, не да обръщаме мотивите в бележки. Да, разбирам ви, господин докладчик, казва председателят. Един въпрос. Предлагате, вие самият предлагате изменение, доколкото съм разбрал, изменение за излагането на мотивите, където ще се добави Subsistence expenses, including daily allowance. Да, защо трябва точно там да се прави това изменение? Или от това, е, това се е, внася като бележка, или в резолюцията бих предложил аз да се включи. Да, сега можем да обсъдим резолюцията, можем да постигнем компром... Е, консенсус. И то именно това предлагам – и на всички заседания точно това съм предлагал. Да, разбирам, е, но какво искате да гласуваме сега по този текст? Мисля, че този текст е, ще се впише в резолюцията. Там му е мястото. Добре, Георан. Аз не съм съгласен. Мисля, че имаме тези забележки към бюджетния ред. Имаме нужда от това така че не можем да избегнем да гласуваме към забележките. Но признавам, че е грешка от моя страна да не добавя последно изречение на, това, на този коментар към забележките. Но това е много лесно да се направи. Просто първите две изменения ще бъдат за, ще гласуваме за, за 2057 ще гласуваме за резерва, цифрите също, и единственото нещо, което ще направим е ако докладчикът смята, че това е стандартна процедура и че е, текста трябва да бъде гласуван първо, добре, ще гласуваме против текста и след това ще гласуваме устното изменение. Мисля, че това е най-лесният начин. Добре, Юта и след. Да, една малка бележка имам по това, което каза Гьоран. Е, ще гласуваме по намалението 5%, както и сумите от 2057. Но тук има противоречие, защото е, там е, са предишните суми и резерва. А трябва да се запишат 15% от новите суми са около 10 милиона. Те трябва да бъдат включени в резерва. Иначе ще гласуваме по две несъвместими неща. Благодаря. Искам да кажа нещо по принцип, не по същество. Мисля, че има право, когато се казва, че тук не може всеки да казва какво, своето си предложение за устно изменение и да иска да го гласуваме. Тези устни изменения могат да бъдат гласувани, ако докладчика ги приеме. Oui, monsieur le rapporteur. Да, господин докладчик. Да, разбирам какво каза Порташ. И заместник председателката също. Смятам, че изменението на социалистите ще замрази и противоречи на изменението за 5%. Защото се гласува след това. Председателят, колеги, ще прекратим с дебата до тук. Предлагам ви ред по ред да преминем към гласуване. Първите два реда по сумите и резерва, може би ще има там мнозинство, но по коментарите има различни предложения. Първо ще гласуваме по а, коментарите на докладчика. И ако а, той, тези коментари се приемат, ня, няма да има дискусия, повече дебат, а ако не, ще гласуваме по другите предложения. Докладчикът. Нямам аз изменения по коментара. Председателя. Да, да, но ще гласуваме по тези коментари. Ще започнем с твоя коментар. И така, 20.01 на докладчика. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Приема се. 20.69 за. Против. Въздържали се? Приема се. 2057 сумите, включително и резерва. Кой е за? Против? Няма против. Въздържали се? Един глас. Приема се. Сега по коментарите на докладчика. Условията за премахване на резерва. Кой е за, кой е против? Електронно гласуване. Аз имам право да гласувам. А, нямам право да гласувам. Как да анулирам този глас? Четиридесет и пет присъстващи двама отказват да гласуват. Един е аз да. 25 за, 17 против. Нямам право да гласувам за това. 25 за, 17 против. Приемат се тези коментари на докладчика, другите отпадат и проблемът е решен. Така. Да, този проблем е решен, но ще има други. Успокойте се. Ще има други проблеми и това ще е, намери място в резолюцията. И така, 819 изменение на следващата страница и следващите падат. Извинете по 4889 има бележки. Докладчика подкрепя ли ги? Не. Да, казват ми, че е съвместимо, но докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Само ЕНП. Приемат се тези бележки. И така стигаме до други пътни разно, разходи. А, мисля, че същите правила трябва да спазваме. По същия начин да гласуваме. Нали така? Смятаме, че това е обхванато. И минаваме към надбавка за общи разходи. И сега Мигел Порташ ще се изкаже. Из... Подготвил съм изменение, предлагащо намаля... намаляване на 25% в общите разходи на депутатите. И устното ми изменение – което сега правя, подчертава, че това трябва да е символично намаление с 5%, което два, спестява около 2 милиона евро. Трябва да се покаже дали депутатите приемат или не приемат е, това намаляване. Предложението е за 5%. Аз предлагам това да бъде гласуване преди предложението на докладчика, иначе не би имало смисъл. Е, това е изменение, което се отнася до сумите. Цифрово. Докладчика предлага замразяване, аз предлагам намаляване. И намаляването трябва да бъде гласувано преди замразяването. Става дума за 5% намаление. Благодаря, господин Портъш, господин докладчик. Аз няма да навлизам в правните аспекти. Господин Порташ е внесъл а, изменение за замразяване на заплатите и прави предложение за намаляване на 25% но а, общите разходи не са а, доходи за депутатите, а, противно на това, което той казва. Това са разходи за дейността и именно е, за да избегнем правните аспекти предлагаме замразяване. И искахме от бюрото да направи това предложение, но аз е, се питам дали намаление от 5% не нарушава е, правилника. Не искам да навлизаме в правните подробни аспекти. А що се отнася до реда на гласуване, можем да направим изключение за господин Порташ. Конкретно за това предложение, за това изменение. Въпреки, че според мен правилното е, легитимно би било първо предложенията на докладчика да се гласуват. Но ако приемем изключение, нямам нищо против. Благодаря на докладчика за този жест, защото нашето правило в нашата комисия е, когато има изменение на докладчика, първо се гласува то, а след това, това другите изменения. Първо това, което е най-отдалечено от първоначалното предложение, но след като докладчика се съгласи, ще започнем с това гласуване. Господин Хартонг, искате ли думата? Имате я. Procedural... Освен процедурните въпроси, като изключат те, Искам все пак да подчертая, че подкрепям всички намалявания на бюджета, защото това ще бъде много ясен политически сигнал в настоящата економическа криза. Така, предлагам да се гласува първо изменението на господин Порташ с устното изменение 986. Кой е за, кой е против? въздържали се, отхвърля се. Госпожа Дюран се въздържа. И сега се връщам на 20.03 на докладчика и 2075. Става дума за 1006 надбавка за общи разходи. Мисля, че двете изменения на докладчика могат да бъдат гласувани блок. Кой е за? Кой е против? Логично. Въздържали се, приемат се. Можем ли да сметнем, че останалите падат, освен бележките? На господин Вандален за Full Accountability. А, те са оттеглени тези бележки, добре. Можем сега да преминем към злополуките. Господин Елес. Нека да уточня нещо. Най-вероятно няма задължения членовете да харчат всичко. Така че, ако хората искат наистина да спестяваме, всеки може да го направи на лични начала. Няма нужда тук да го включа. Поздравления! Да, Джеймс Елес ще даде пример за това предложение и ние ще последваме неговия пример. Добре, Джеймс. 20.06 на докладчика. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? И измененията на докладчика, свързани с Лисабонския договор, са прияти. Ако има други, ще припомня, че има мнозинство. Така. 41.10. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Отхвърля се, т.е. 20-12 на докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Тук има резерв, е, поискан от реформ... на консерваторите за... А, оттеглена това изменение. Добре. Е, преминаваме към друг персонал. 2008 на е докладчика. Кой е за? Кой е против? Социалистите въздържали се. Благодаря. Има мнозинство за. Приема се. След това другите отпадат. Другите изменения минаваме на конферентни преводачи. Следващия ред. Тук трябва да се гласува 2067 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. По сумите отпадат другите изменения, но има резерви. 874. Бюрото за решение по този въпрос. Оттеглено е. А, добре, обхванато е, значи, от това, което гласухме. Това в сила ли е и за 8, за 827 и 886? Обхванати ли са, покрити са? Добре. Добре, добре. Така, преминаваме към 2016 на докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега, външни услуги 2068 на докладчика. Кой е за? Против? Няма. Въздържали се? Приема се. Единодушно. Отпадат. Не, господин Порташ е против. Минаваме на следващия ред. 41.12 на господин Хартон. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Оттеглено е 4432. 4113. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Оттеглено е 4433. 879 на консерваторите. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващата страница 41.14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 900 на Европа на свободата и демокрацията. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Идентични са следващите. Оттеглено е и 885 на зелените. Зелените оттеглиха ли това изменение? Оттеглено е, добре. Uh, 41-15 на Хартон. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 836 е оттеглено. Казват ми, че това изменение е оттеглено. 894 на зелените остава. Резерва се запазва. А, не, от... и то е оттеглено. Добре, оттеглено. 4434 на Вандален. И то ли е оттеглено? Да. Добре. Обръщаме страницата. Поддръжка, ремонт. 831 оттеглено. 889 на зелените. Отеглено. Потребление на енергия. 2073 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Всичко останало в такъв случай отпада по този на ред. Стигаме до охрана и наблюдение на сградите. Две изменения амблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващ ред. 992. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И следващото за така случай. 214 ред. Две изменения на е. Докладчика е против. 1043. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Относно превозните средства. Петър Вандален явно няма вече превозно средство, защото се оттегли изменението. Другите изменения, докладчика е за. Кой? Про... Паза, против, въздържали се, отхвърля се. И така, 230 ред. Две изменения. Докладчикът е, е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. Други административни разходи. Две изменения на ГУЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. въглеродните емисии за, на парламента. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предполагам, че останалите отпадат относно цифрите, но има един резерв, който се иска от консерваторите по 878. Кой е за? Против? Кой, кой за? И социалистите са за. Добре. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 302 ред. Изменение на Фернандес. Само забележките. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. По цифрите. 4437. Докладчика е против за, против, въздържали се, отхвърля се. 920. Докладчика е против. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. И в такъв случай следващото също се отхвърля. То е идентично. Относно заседанията, 880 Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Питер Вандален явно не участва в заседание, защото се е тегло изменението. И хоп, отново разходи за услуги на пътническата агенция. Изменение на Хартонг 41.16. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 833 оттеглено. 891. Кой е за? А, и то ли е оттеглено? Добре, оттеглено е. Да, явно под натиска на докладчика зелените са си го оттеглили. 653 на Алден. Докладчика има устно изменение. То е в списъка. Не създаване на нови редове а просто по-добро освояване на настоящия. Да, вече имаме ред за това. И просто предлагах да нямаме две линии. Естествено, това не е особено добре. А просто в забележките да. А, на този ред. Да да сложим 3249. Това е. Съгласни сме, разбирам. Казва председателя. По... След като изслушахме тези... Е, кой е за тези забележки? Кой е против? Въздържали се? Добре. В такъв случай приемат се. Това покрива измененията на Дъв и на Афет. Минаваме на следващата страница. всъщност не на следващата. Това е експертизата. Придобиване на експертиза. Господин докладчик, обяснявам. Вече говорихме тук. Оттеглям изменението за проучвания на пилотни проекти е, с, с 2 милиона и така нататък. И искам да се сложи тези средства в резерв за непредвидени обстоятелства. Добре, казва председателя. Тоест, това не е отегляне на изменение, това е промяна в използването на средствата, тия 2 милиона. И е, следователно ред може би ще променим бюджетния ред. Да, но все пак изменението на Афет се променя. Всички ли разбрахте? Добре, предлагам го на гласуване в този вид. Новия вид. Кой е за? Против? Може би ще трябва да го проверим електронно.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 ми да гласува? В такъв случай да гласува, казва председателят. Нямаме достатъчно социалистите и те. Не, аз, аз съм в повече, се оказва. Има повече, отколкото трябва. Представители на НП, опитайте, опитайте да видим. Не, сега пък има един социалист повече. Съжалявам. Да. Ми, ми, неба, да. неба. Bon, alors, ben, euh, euh abstenez-vous, abstenez-vous. Еми, добре, тогава въз, въздържте се. Край на гласуването. Прекратяваме с гласуването. 23 за, 18 против и е, един е, въздържа се, значи се приема. Така, сега. Към резерв 831, връзките с Американския конгрес. Докладчик отхвърля това изменение. Кой е за? Против? Против резерва. Отхвърля се. Но затова пък докладчика е за коментарите. Кой е за? Non Pardon, le rapporteur est contre le... Не, до всъщност бъркам, докладчика е против коментарите. А, нека да гласуваме в момента коментарите. Докладчика е против, кой е за? Кой е против? Мисля, че имаме мнозинство за Хелга. имам нужда от е, изяснение. Не, не, ясно, ясно, ясно. 8, 830, казва. 831, казва председателят на немски. Всичко наред ли е? Докладчика за. Почнете гласуването. Е, май никой не ще е да гласува. А, я социалист да тро. А, има един социалист повече. Е, така че, моля, въздръжте се. Край на гласуването. 17 за, 21 против. Забележките се отхвърлят. И така. Пилотни проекти, пилотни проекти, така. Страница 228 на английския текст само бележките на докладчика. Ред 2040. А, извинете, поправя се докладчика. Изменение 2040. То. Това е а, линията за е, документация. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Докладчика, бихте ли обяснили? Благодаря, господин председател. Компетенциите на бюрото всъщност компетенциите са за бюрото на нашата комисия. И предлагам същото, за да запазим съгласието с бюрото. Предлагам това изменение и смятам и, предлагам тези 100 000 евро да отидат в резерв за определени, за непредвидени обстоятелства. Е, е, е, чакайте. Вие отегляте ли изменението или? Оттеглям го и правя устно изменение или го включвам. Госпожа Матера. Благодаря, господин председател. От името на тези, които са а, участвали в изготвянето, ние изготвяме това, из... ние отегляме това изменение, защото то е от компетенциите на бюрото. Но също така, защото знаем, че това отваряне ще бъде, на юга на Европа ще бъде всъщност положителен сигнал а, за арабската пролет. Аз съм един от хората, които са го подписали, така че надявам се, че обясних нещата и говоря от името на всички, които са го подписали. Добре, благодаря. Тоест, голям брой от италианските колеги, заедно с госпожа Гресли, са искали да, пред, да предложат едно изменение – за да се финансира бюро на Европейския парламент в Неапол, за да разработва инициативи съвместно с парламентите на южните държави. Но, тук пък имаше друго изменение към изменението. И след дълги консултации, късно през нощта, с авторите на изменението, тези автори осъзнаха, че нямаме нито правно основание, нито каквото и да било друго, защото бюрото също не се сезира. Нека това напомня всъщност за дома на историята. Там нещата са абсолютно същите. Няма решение на бюрото. И сега разбирам, че инициаторите на измененията и техният говорител тук Барбара Матера приемат да оттеглят изменението, обявяват, така както тя го направи, тук както и в едно комунике, през комунике, че имат политическа инициатива и искат все пак да се вземе предвид тяхната идея и в момента, в който вече имаме политическо и юридическо основание, в един коригиращ бюджет или бюджета за следващата година ще го включим в предвижданията си. Смятам, че е, господин Окладчик, логично е, че вашето изменение да бъде оттеглено в такъв случай. Имате думата, това е вашето изменение както вече казах, оттеглям изменението и правя устно изменение тук. Или е, после в реда за непредвидените разходи заради 100 000 евро и е, сумата и компромисът, за която стигнахме в е, бюрото. предлагам тези 100 000 евро да отидат в резерва за непредвидени разходи. Благодаря. Госпожо, искате думата ли? Не. Добре. И така, гласуваме изменение 2072 на докладчика под устната му форма. Т.е. вече не говорим за Неапол, за съжаление. Не говорим и за Капри. Жалко, свърши. Е, това беше първата ни любов и на мен, и на Изабел Дюран, но ви. Е, кой е за? Против. А, ще гласувам електронно. госпожо, вие няма да гласувате. Има много социалисти в тази зала. Твърде много. Запаков. ОК, ОК, le е клю. Край на гласуването. 25 за, 16 против. Решено е, приема се. Продължаваме. След това публикация на електронни и традиционни носители. 2059 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Това означава ли, че всичко останало отпада с цифрите? Да. Добре. Следващата страница. Изменение 994. Е. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44-40 на Вандален. Докладчикът е против. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 882. Докладчика е против. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 922. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Тоест, нито едно изменение по този ред не се приема. Следващ ред парламентариум. 901. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващ ред. 995. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И следващото също в така случай. Следващ ред. Организиране на симпозиуми. 2015 на докладчика относно забележките. Кой е за? Против? Задържали се? Приема се. Изменението на кое? За цифрите? 980. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 828 се оттегля, доколкото разбрах. И гласуваме 884. Допълно докладчик е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващ ред. 883. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И следващото също в така случай. изменение относно Лисабонският договор 2007. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада в такъв случай. 402 ред, 4117. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 44-44 на Вандален за цифрите. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 902. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се и следващите идентични по същия ред. Помощи за европейските политически фундации. 41.18. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 44-45 на Ван Дален. Носно цифрите. Кой е за? Против. Сдържали се. Отхвърля се. 903. За. Против. Сдържали се. Отхвърля се. Както и другите в такъв случай. Следващ ред 2010. Приема се за Лисабонския договор е. предполагам, че всички приемате. 982 него е. Докладчик е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И следващото също в такъв случай. 20.04 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към резерв за непредвидени разходи. Вече казахме тук, че включваме две изменения, две други изменения. И ви предлагам да гласуваме 2008 и 2004 блок. Кой е за? Горан. 2008, 2004. Заедно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Всичко останало отпада в такъв случай. ЕМАС. Изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Ам... 2060 за Европейски парламент. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Така, приключихме с парламента. но не сме приключили с доклада Фернандес. Е, европейския съд. Изменение 2023 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Останалите отпадат. 2024 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото отпадам. Времени обещеждение 26. За кой е за? Против. Сдържали се, приема се. Пенсиите 20-27. Кой е за? Против. Сдържали се, приема се. Провизии 20-28. За. Против. Сдържали се, приема се. Възнагражденията 20-29. За. Против въздържали се, приема се. Права, стъпане, длъжност и така нататък. 345 изменение. Кой е... Само, само сумите. Кой е за? А не, това не е изменение на докладчика. Добре. Казаха ми, че докладчика е за. Разбирам, че е против сега. Против ли? Добре. Кой е за? Кой е против? Добре, отпада. Провизии. 20-30. Кой е за? Против. Сдържали се. Приема се. 331. Външни услуги. Кой е за? Докладчикът е против. Кой е за? Против. Сдържали се. Отвърля се. Повишена на професионалната квалификация. Кой е, е, кой е за? Против? Задържали се? Отхвърля се. Социални контакти. 333. Кой е за? Против? Задържали се? Отхвърля се. Разбирам че измененията 2031, 2032, 2033 са, оттегли, са, са, са оттеглени. Добре. Стигаме до 2035. Покупка, поддръжка, ремонтно оборудване и софтуерни продукти. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващ ред. Външни услуги. 236. Кой е за? против, въздържали се, приема се. След, следваща страница. 336-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 337. Докладчик е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 338. Докладчика против. Кой е за? Против. Същото мнозинство отхвърля се. 339. Същата ситуация, същото мнозинство отхвърля се. 340. Същата ситуация отхвърля се. 341. Същото положение. Отхвърля се. Публикация е от общ характер. 2034 е оттеглено. 342 е същата ситуация оттегля се. Отхвърля се. И така. 2038 докладчик. Какво е за? Против. Въжали се. Приема се. Възнаграждението 2061. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Социално-економически комитет. Изменение 2020. На докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И така. Възнагражденията и надбавки. 2022. Кой е за? Против? Сдържали се, приема се. Другите от този ред отпадат. Да, друг персонал, 4104 на Хартонг, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Следващ ред, 4105 на Хартонг, за? Против. Въздържали се, отхвърля се. След това разни разходи. 46-14, кой е за? Против? Отхвърля се. В устен превод. 2021 господин Фернандес. Против? Въздържали се? Приема се целият ред. Комитета на регионите възнаграждения. Господин докладчик, оттегляте до изменението си? Да. В такъв случай Хартунг. За, против, въздържали се, отхвърля се. Друг персонал, пак на господин Хартунг, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Услуги от устни преводачи, 2040 на господин Фернандес. За, против, въздържали се, приема се. Така, този ред е готов по-нататъчна професионална квалификация са против, въздържали се, приема се. Почи, почистване и поддръжка. 20-21 на докладчика, 41 на докладчика. Потребление на енергия 2042, та за, против, въздържали се, приема се. Охрана и наблюдение 2043 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Сега 2062 се оттегля от докладчика. Външни услуги 2044. За, против, въздържали се, приема се. Телекомуникации 2045 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 844, не, отпада, извинявайте, отпада. Възнаграждения. 2063. За, против. Въздържали се. Приема се. Заседания. За, против. Въздържали се. Значи 2048 се приема. Комуникации, публикации. 2047 на докладчика. За, против. Въздържали се. Приема се. Сега Европейски надзорен орган за защита на данни 2050 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 2064 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Така Европейска служба за външно дейност 4107 на господин Хартонг. За, против, въздържали се, отхвърля се. 197. Какво предлага докладчика всъщност? Тъй като има резерви и това е вече факт. Просто ви предлагам да да приемеме цифрите, но да премахнем резерв. В качество на резерв. Тоест, тези кредити ще бъдат записани на реда. Всъщност в проекта те са резерви, вадим ги от резервите и ги е, включваме в реда. За, против, въздържали се. Значи, цифрите се записват на реда по предложение на докладчика. 4107 господин Хартунг, за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващия ред 4107 на господин Хартонг. За против въздържали се отхвърля се. Европа на свободата и демокрацията две изменения. Докладчика е против. Подхвърлят се. 198, доколкото разбирам, изменението на докладчика всъщност съвпада с това, което току-що гласувахме, т.е. резерва и цифри. Вадим от резерва и записваме цифрите в реда. За, против, приема се. Социално осигуряване 4107, господин Хартум, за, против, въздържали се, отхвърля се. Още едно 4107 на господин Хартунг. За, против, въздържали се, отхвърля се. Договорно нет персонал по същия начин. Това е ново изменение, където ще се сложат суми в резерв. 199 го приема се. Същото въжи и за изменение 200. Не. А тук сте против, така ли? Вие сте за външните работи, господин Галтиев. Става дума за 200. И по този, и както и предишното изменение. Ние сме за, докладчика е против, но ние бихме искали е, чрез устно изменение да предложиме да бъде запазен резерва. И е, просто всеки ще гласува както реши. Но просто по същия начин, по същия начин. Просто с цифрите да бъдат записани в реда, без да, няма повече, без да има повече резерва. Добре, значи, ако ви разбрах, вие сте за изменение 200, а докладчика е против. Добре. Така, гласуваме по изменение 200. С или без резерв? Искам да задам въпроса кой всъщност внася устното изменение. Искаме да чуеме какво има да каже докладчика. Според, според, според мене и според правилата, докладчика трябва да внесе остро изменение. Господин докладчик? Да, да, разделно гласуване. Значи, предлагате да гласуваме първо цифрите, а след това резерва. Това не е устно изменение на практика. Значи става дума за изменение 200, нали? 200. Сега. Гласуваме цифрите на изменение 200. Какво, каква е позицията на докладчик? След това ще гласуваме резерва. След това. Но ако нямаме цифри, няма, няма нищо за, за вкарване в резерв. Кой е за цифрите в изменение 200? За, против? Нека да проверим по електронен път. Вот и това Започнете гласуване. Продължавайте защото има четири души, които имат възможност да гласуват, а не са гласували. Край на гласуването 18 за 19 против отхвърля се. Така, в такъв случай трябва ли да гласуваме резерва? Не. Не, тъй като няма цифри, няма резерв. 201 за същото ли става дума? По същия начин, нали? Така. Така, кой е за? против. Някой променил ли си мнението? Не. Значи приемаме същото мнозинство. Отхвърля се. Информационни и комуникационни технологии 26 на докладчика за против. А, трябва да гласуваме по електронен път, така че, тъй като нещата не са ясни, така, много ви моля, събудете се, аперитива е скоро. Още малко внимание. 17 за, 19 против, отхвърля се. Сега трябва да гласуваме 41.08 на господин Картон. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 202. Е, Гвалтиери поредната операция. Галтер. господин докладчик, също като... Да, същото. Ами, значи, същите хора ще гласуват за и против. Не, господин Фен... Фернандеш е за. Значи, да се върнем към проекто бюджета. За, против, Значи, връщаме се към проекто бюджет. А дали да, да, да ги вкараме в резерва? Не. Не, никакъв резерв. Ми, никой не предлага резерв, не. Казва, не, казва председателят. Oui. А. Pour lever la réserve. Искате да отменим резерва тъй като в изменението се предвиждаше да има резерв, прегласуваме. Докладчика приема аргументите на социалистите и приема премахването на резерва. За, против, въздържали се, няма да има резерв. Но 4296 Госпожа Гресле предлага резерв и докладчика е за. Кой е за създаване на този резерв? За, против? Нека да гласуваме по електронен път. Дали ще имаме или няма да имаме резерв. Край на гласуването. 24 4 за 2 милиона и 500 в резерва. 4108 на господин Хартунг за против въздържали се отхвърля се 203 първо кредитите, т.е. връщ връщане към проекто бюджета. Кой е за, против? Нека да проверим по електронен път. Гласуваме сумите. 203-то изменение. Става дума за обзавеждането. Започнете гласуването, край на гласуването. 20 на 20 отхвърля се, значи няма да гласуваме резерв, тъй като нямаме цифри. 212-4108 на господин Хартум за, против, въздържали се. Приема се 213, пак на господин Хартум 4108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващия ред 204 на Афет, също Сблъскваме се с същия проблем. Да се върнем ли към проекто бюджета? Кой е за, против? Нека да проверим по електронен път. Става дума за 204 изменение. Да се върнем ли към а, първоначалното предложение, проекто бюджета. Гласувайте край на гласуването. 19 за 20 против. Не се връщаме към проекто бюджета. Няма резерв в такъв случай. 205 става дума за същото. Също мнозинство, разбира се, ако някой е, си, си променя позицията, само го сигнализирайте. 206 положението е подобно. 207 също. Също се отхвърля. 210-то, по също, също мнозинство, същи позициите не се променят. Сега пилотният проект е, той вече е готов. Ред 3021 на докладчика. Кой е за? Против. Да проверим по електронен път тъй като мненията не съвпадат. Става дума за 2051. Край на гласуването. Край на гласуването 16 за 23 против. Отхвърля се. В такъв случай трябва да гласуваме 4109 на господин Хартунг за против. Въздържали се. Приема. Отхвърля се. 209 Първо трябва да гласуваме сумата и след това включването в резерв. По сумите, господин докладчик, става дума за 209 имате думата, господин докладчик. Приемам цифрите. И става дума Значи за 3000 и за 3000 и трети ред. 3000 ред и 3003. 209 изменение. 5 е, милиона ще бъдат отпуснати, когато се вземе официално решение за създаване на делегация с ар... Обединените емирства. Добре. Първо тогава цифрите, след това ще видим дали връщане в резерва. За, против, въздържали се. Така. Значи се връщаме към проекто бюджета. Сега за резерва в В изменението имаше 13 милиона 300 хиляди евро. А и ако добре съм разбрал казаното от докладчика, в резерва ще включиме само 5 милиона, които ще бъдат предназначени за делегацията с Обединените арабски емирства. Кой е за? Да. Какво? Имате нужда от малко време ли? Докладчик предлага да включим 5 милиона в резерва, а не 13 милиона и 300 хиляди. И тези 5 милиона ще бъдат предназначени. Voilà. Donc, ok. 5 милиона. 5 милиона, повтарям. 5 милиона. Много ви моля тишина. 5 милиона предназначени за делегацията с Обединените арабски емирства. Значи не съм разбрал, господин докладчик. Аз всъщност се опитах чрез това изменение да постигна компромис. Мислих, че ще постигнем глобален компромис, но просто оттеглям изменението. Значи, трябва да гласуваме изменението, според което в резерва ще се включат 13 милиона и половина. Така. Тоест, връщаме се към проекто бюджета. В изменението се искаше връщане към проект бюджета и резерв от 13 милиона и половина. Кой е за? Против? Социалистите, значи се отхвърля. Значи няма да има резерв. Не, има. Не, ще има резерв, но за 13 милиона. Тоест, прие, приехме измененията, т.е. 13 милиона и половина са включени в резерва и аз вече не мога да се оправя. Не, още малко. 30, 4109, не, не, не, повтарява се председателя. Все още сме на а, страница 48, 2053 на докладчика, 2053. 2053 за, против. Нека да проверим по електронен път. Започнете гласуването. Гласувайте край на гласуването. Докъде? Докъде стигнахме? Край на гласуването. 20 за 19 против. Приема се. Сега минавам следващото отпада. 209 на практика вече не, не трябва да се гласуват сумите, но трябва пък да гласуваме резерва. Нали, господин докладчик? Не, ама всъщност става. Не, всъщност това изменение вече включено, покрито. Значи 2053 всъщност включва целия ред. Сега 30 ред 3002, 2054 на господин докладчика, господин Фернандес, за, против. Нека да провериме все пак, защото Става дума за разлика от един глас. 2054. Моля, гласувайте, колеги. Нямаме време. Край на гласуването. 21 за, 19 против. Със съвсем мъничко е прието. И останалите две отпадат. 2052 след това на докладчика за против, въздържали се, значи имаме, имаме същото мнозинство, приема се, другите две отпадат и на 3004, 2056 на докладчика за, против, никой не си е променил мнението междувременно и нещата се приемат. Сега 4109 на господин Хартунг за против. Отхвърля се. И последния ред 2065 на докладчика за против. Въздържали се. Отхвърля се. Последното за органиграмата, може би трябва все пак да го гласуваме. Докладчика е против, за против, отхвърля се. Така, благодаря ви, приключихме и поздравявам докладчика. Поздравявам докладчика. Благодаря на докладчика. Поздравявам го още веднъж. Док аз и докладчиците ще организираме пресконференция, кратичка, в 14 часа и наистина поздравявам цялата комисия за, сериозно, за сериозния подход и същевременно а, амбициозния подход. За няколко минути моля координаторите и Реймер Бъге да останат. Всички останали са свободни. Ще гласуваме резолюцията на 11 октомври. Резолюцията ще бъде гласувана на 11 октомври на следващото ни заседание. Сега прекратявам временно заседанието.